Продължаваме нашата работа, прекръсната на 11 февруари 2000 на 3 февруари 2011 година. Разполагате с протокола, протокол от заседанието. Имате ли някакви възражения по протокола? Не виждам възражения. В такъв случай протоколът е прият трябва да ви кажа следното. Във връзка с продължаването